Guten Morgen. Wir nehmen unsere Arbeiten wieder auf mit dem Tagesordnungspunkt war yes, please. Yeah. Uh, Madam Chair, I find... Госпожо председател, вчера ми се струва, че завършването на презентацията на Олаф – не беше приемливо, нямаше достатъчно време за дискусия. Преди месец и половина проведохме полудневно обсъждане само с надзорния комитет. Присъстваха и председателя на надзорния комитет и членовете. Те се изказваха, докато вчера много въпроси останаха без отговор, защото вие прекъснахте обсъждането по ключови въпроси. Основният въпрос беше доколко фактите в доклада на ОЛАФ са надежни, доколко тази информация може да буди доверие. Мисля, че трябва да се предвиди още едно обсъждане на дейностите на Олаф. Вчерашното обсъждане показа, че всъщност с Олаф трябва да разговаряме редовно, защото много от повдигнатите въпроси не бяха разяснени от генералния директор. Необходимо е да разговаряме с тях редовно, за да можем да се доверяваме на Олаф, а не да имаме някакъв орган, от който се очаква отговорност, но винаги има някакво съмнение, доколко си върши работата. Именно за това мисля, че вчерашните обсъждания бяха много лошо планирани и съвсем неуместно прекъснати. Благодаря ви, господин Пирински. Хубаво ще, ще ако вчера бяхте го казали, щяхме да коригираме нещата. Надзорния комитет имаше 9 минути, генерал директор имаше 90 минути и 10 минути останаха. Аз прекъснах генералния директор, след като по един единствен, на един единствен въпрос, той отговори над 15 минути, без е, да, да каже нещо много конкретно. Може би вие сте по-интелигентни от мен и сте схванали смисъла, но е, както казах, е, ще съставим един въпросник с допълнителните въпроси, всички въпроси, които останаха неотговорени. Ще поставим срок за този въпросник, да могат всички да, да участват, да съберем въпроси, да ги изпратим и разбира се, ще обсъдя с него този въпросник и отговорите. Изненадана съм от липсата на точност в неговите отговори, но сега, разбира се, ще има допълнителна на работа и особено когато имаме писмена база с уточнени въпроси, е, всичко ще е по-добре. Последният път е, през септември миналата година имахме среща с генералния директор. Неофициално, ако ме попитате дали сме, е, той ме попита дали сме обидени от това, че не идва толкова често, аз казах, че интересът е голям. Ще има и други срещи, кръгове разговори, ще има много възможности за това. за да е ясно на всички заинтересовани страни какво очакваме едни от други. Не се притеснявайте, наистина ще, ще е, имаме възможност да доизчистим нещата. Имате ли въпроси по след, дневния ред от вчера? Искаше ми се наистина да не прекъсвам е, процедурата и дневния ред, но, но все пак е, хората, които следващите точки от дневния ред трябваше да бъдат въведени с 20 минути закъснение. Хората, които представиха това проучване, трябваше да чакат 20 минути. Извинявайте отново, но със сигурност ще имаме друга възможност да е, доразвием дискусията. Други изказвания няма, така съгласие по доклада за защита и финансовите интереси на, на Съюза и общата съоспанска политика. Имате ли картите си при себе си, със себе си? някой, който не си носи картата за гласуване? Има ли? Да проверим само колко карти е, имаме в наличност. Yeah. 22. 24 Karten, 22 haben drauf gedrückt. Petri? Okay. The Both colleagues are busy. Gut. No, alles klar. Dankeschön. Dann fangen wir an. Amendment, no, Amendment 8, Amendment 8 in drei Teilen. Hm? Sorry. Sorry. Изменение 8 в три части. Започваме с изменение 8, първа част.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 Да проверим. Да проверим 13, ако обичате. Негатив, ja. Ah ja, 16 против, значи отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се, 15 за, против, въздържали се, отхвърля се, 16 за, против, въздържали се, отхвърля се, 17 за, против, въздържали се, приема се, 20 за, против, въздържали не беше ясно да проверим. 20. По 20, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 13 срещу 12. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част на 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 да, за, против, въздържали се, приема се, 21 за, против. Да проверя електронно 21 първата част. Край на гласуването. Приема се с 14. Втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се.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 Мисля, че 12 срещу 13. Край на гласуването. Отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, 35 да проверим. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. 35, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Да, отхвърля се наистина. С 14 също 12. Е, 35 и 36 са една, също, моля, за, против, въздържали се, със същото мнозинство се отхвърля. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 първа част за, против, въздържали се, приема се. 39 втора част за, против, въздържали се. Трябва да го проверим. 39 втора част гласувайте, моля. Край на гласуването. с, е, отпада при еднакъв брой гласове. Да, равен резултат 13, 13 на 13. Отхвърля се. Отхвърля се, да. Четиресет. С устно изменение. Има ли възражение? Не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 от е, преамбила 1. Из... Приема се. 2. За против въздържали се. Приема се. 3. За против въздържали се. Трябва да проверим по преамбилната точка 3. Изменение от е, в е. Моля, по три гласувайте. Отхвърля се.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 за против въздържали се приема се. 9 с устно изменение от колегата Гизике. Има ли възражение? Няма. Тогава гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10. За, против, въздържали се, приема се. 11, 11 е, е вече е, прието. 12 отпада. 13 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за. За. Против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17. 17 отпада, 18 за, против. Да проверим 18. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 отпада, 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 е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 той е в компромиса. 28 за, против, въздържали се, приема се. Сега по целия доклад, моля гласувайте за. Край на гласуването. 23 също е, с един против и два въздържали се. Поздравление на докладчика за този добър резултат. Наистина много бързо действахме. Сега да продължим по дневния ред. С точка 9. Това е отложенето, освобождаване от отговорност Европейски институт за иновации и технологии, ЕИТ, от Будапешта. Докладчик е колега Чернецки. Давам му думата. Заповядайте, господин Чернецки. Thank you, Madam Chair. Uh, for... E, благодаря, госпожо председател. Поздравявам и е, другия докладчик, между прочим. Преди всичко, е, Европейския институт за иновации и технологии. След като набелязахме е, важните въпроси в отделните рубрики на бюджета на агенцията, с е, процентна грешка 2%, с съответните последващи квалификации и след проведените публични процедури, парламентът реши да отложи освобождаването от е, отговорност за бюджета е, до, в, през април, допълнително трябваше е, да се. Е, бяха констатирани забавения в изпълнението на е, препоръките на вътрешния одит. След това отлагане от април ни предоставиха съответно подробен доклад за действие, и, който, в който е описано какво е направено за решаване на проблемите. Този доклад е взет под внимание от мен в моя проект доклад – Докладът за инструкциите, предоставени от сертифициращите органи, които са предоставени на бенефициентите. Проверките са засилени и стратегията на агенцията бе преразгледана за отпускане на безвъзмездни е, е, помощи. Това е, като одитите, е, спот одитите покриваха от 40% от е, безвъзмезните помощи. Процента на грешка беше 0,9% и остатъчната грешка 0,69%. Агенцията е подобрила своите процедури по отношение на възлагане на договорите. Извършил е редица обучения по обществени поръчки, възлагане на обществени поръчки за своя персонал. Редуцирал е персонала си до 12 души, от 25 на 12 от предходната година като докладчик аз препоръчвам да, да приемем и да освободим от отговорност е, е, Института за изпълнение на бюджета за 2013. Това ли беше, пита председателката? Свършихте. Да, благодаря. Препоръката е да, да дадем одобрението си. Колегата Воген иска думата. Yeah, you, Благодаря, госпожа председател. Нека да благодаря на докладчиката този доклад. Групата на социалистите и демократите подкрепиха препоръката от по-рано за отлагане на освобождаването от отговорност поради определени проблеми, установени от докладчика. Вече докладчикът е имал възможност да проучи нещата и е установил, че на по няколко от проблемите има подобрения да, те бяха изредени току-що, така че подкрепяме докладчика и подкрепяме освобождаването от отговорност. Колегата Чеховски. ви за справ. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за изготвения доклад. доклад. От името на НП искам да изразя няколко съображения. Първо, освобождаването от отговорност беше отложено по е, добри причини, защото не искаме подобни неща да се повтарят. Резултатите са добри. Имам няколко коментара. Агенцията е готова за освобождаване, но трябва да продължим да обръщаме внимание на посоката, в която се движи института, да се види какво става с човешките ресурси. Има три важни поста, които още не са заети има чести промени в персонала и е, това ще е важно за освобождаването от отговорност 2014-2015 година. И така, съгласен съм с е, освобождаването от отговорност, но трябва да продължим да следим случващото се. Виждам бял дим по-нататък. Благодаря, госпожо председател. Аз също на моя ред искам да поздравя докладчика Чернецки за този втори проект доклад за освобождаване от отговорност. Наистина <clears throat> в този период от първия проект доклад, който беше отхвърлен за освобождаване от отговорност, където беше такова беше предложението на господин Чернецки, до сега е, има информация, която дава възможност да се запознаем основно за напредъка за периода след между първия и втория проект доклад. Е, може да споделим някои наблюдения, а именно в областта на законосъобразността и редовността на транзакциите. Институтът е подобрил инструкциите, предоставени от сертифициращите аудитори, което е оказало положително влияние върху качеството на аудиторските заверки, като същевременно институтът също е ревизирал своите вътрешни процедури, за да, чрез които е направил възможно да бъдат да отговорят, да отговорят напълно на съответните правила за обществените поръчки. В областта на бюджета и финансовото управление също така наблюдаваме положителни промени е, което е свързано основно с подобряване на процедурите за планиране и мониторинг. Е, значително е подобрен и капацитета за освояване на бенефициерите и са предприяти мерки за смягчаване на голямото текучество и на персонала. Е, в резултат на дейността на службата за вътрешен одит на комисията също се наблюдава положително развитие особено по отношение на прилагането на елементите на плана за действие на института. И като се има предвид всичко това, което е извършено и всички тези положителни стъпки, които са предприяти от директора и института като цяло, ние също подкрепяме проект доклада за освобождаване от отговорност. Благодаря. Vielen Dank. Dann Благодаря. Други изказвания няма. Крайният срок за изменение е 15, 4 е, септември. Ще гласуваме на 22 септември и през октомври вече в пленарна. Едно е ясно обаче, че от нас ще получи освобождаване е, института, но разбира се, ще видим нататък. Е, важно е, е ако е, след като тези стъпки са направени междувременно, благодаря на колегата Чернецки. Сега Артемис, имате думата. Uh, thank you much indeed, Madam Chair. Uh... Благодаря, госпожа председател. След като установихме сериозни слабости при приложението на бюджетите на Артемис и Ениак, предложихме да се отложи освобождаването отговорност. Това предложение беше през април. Имаше ниски нива на приложение на бюджета при Артемис и е, проблеми при управлението на конфликти на интереси. Проблемите бяха свързани основно с аудита експост, провеждан от национални органи. През 2014 година двете начинания се сляха и е, се събраха в Ексо. Е, и в рамките на Ексо бяха предприяти мерки за е, разрешаване на някои проблемите. Например, е, практическите последици, е, които следват да включват и работа на националните органи, вече са на лице. Има специален формуляр за отчитане и се вземат предвид посещенията на сметната палата. Що се отнася до конфликта на интересите, има се предвид е, че са били събрани правилата за приложение и са публикувани на вебсайта на съвместното начинание. Има и разработена специална методология, подобна на тази използвана от службите на комисията. Първата оценка във връзка с остатъчните стойности включва 157 проверки, а, последната проверка от 331 случая показва 0,66% ниво на грешка, при 157 е 0,7. И така, като се вземат предвид всички тези предвидени действия, препоръчвам да се освободи от отговорност тази инициатива. Благодаря. Говорихме и за двата проекта. Сега колегата. Благодаря. Нека да благодаря на докладчика Ричард Чернецки за Артемис и Еняк. Той представи всички проблеми по един добър, спит начин от името на групата на социалистите. Искам да заявя, че ние бяхме за освобождаване от отговорност на тези две начинания и по-рано, защото, както каза докладчикът, нивата на греща сметка след е, допълнителните проверки бяха установени е, на твърде ниски нива, така че а, е, ние поддържахме освобождаването освобождаването отговорност още тогава, но сега имахме допълнителна възможност да навлезем в подробности и а, понеже не винаги от националните а, институции за одит е достатъчно точна, се предвижда проверка, допълнителна проверка веднъж годишно, така че ние подкрепям предложението за освобождаване от отговорност. Благодаря. Иска ли някой друг думата? Не. Нека отново да кажа, че крайният срок за подаване на изменения 4 септември, както и за предходния доклад и гласуването ще е в комисия на 22 декември. Господин Чернецки отново получава думата за освобождаване на съвета от отговорност. Uh, very shortly, because the situation is very clear. Благодаря, госпожо председател. По отношение на съвета и Европейския съвет, предлагам да откажем да освободим съвета от отговорност и да подчертаем, че нищо, повтарям нищо, не се е променило. Не виждам каквото е да било сътрудничество от страна на съвета. Не, поиск... не получихме документите обясненията, които поискахме. Има много въпроси, на които отговори няма. И за това не виждам каквато и да била възможност каквато и да била възможност да се е, потвърди, че нещата в Европейския съвет се развиват добре. Благодаря. Очевидно няма кой знае какво да се каже. С координаторите се разбрахме, че при новия генерален секретар на, генерален секретар на, на съвета ще търсим с него среща и разговор, но работата временно бе блокирана и спряла, сега е след което ще се надяваме да съживим нещата. Няма изказвания. Тук срока също е 4 септември за внасяне на предложение за изменение. Колегата Чернецки продължава да отговаря и за 13-та точка от дневния ред. Становището за това как по-добре Европейския съюз да постига своите политичес... външно-политически цели. Имате думата отново. Благодаря отново, госпожо председател. Ето на вторник е моят ден, особено тази седмица. Най-важно тук е да се е, провери ефективността, прозрачността и отчетността на ОНЕ, особено що се отнася до ресурсите, идващи от Европейския съюз. Важно е да се сближат двете системи за управление, да има обмен на добра практика. Това е, действително е важно. Освен това, като част от междуинституционалното партньорство, Европейския съюз и ООН трябва да подобрят методите си за управление на риск. Изисква се рамка за финансово управление и събиране на данни, методология и резултати. Трябва да се постигне възможно най-високо равнище на прозрачност институционална отговорност на всички нива, като се предостави информация за бю, е, бюджета и е, насочването на средствата от Европейския съюз, така че да се създаде възможност за проверка от страна на парламента и контрол. Трябва да е ясна политиката и по отношение на бенефициерите, на служителите, особено що се отнася до прегледа на действията на ООН, що се отнася до европейските средства. Благодаря. Нека да подчертая следното. Нека първо да ви благодаря за доклада. Това е тема, която сме обсъждали по-рано. Преди 2009 година имахме големи обсъждания с ООН за това, което знаехме за е, начина по който се насочват средствата от Европейския съюз, защото Европейския съюз е един от големите източници на средства за европейските за агентите на ООН. Обаче не сме успявали да постигнем кой знае какви резултати. Не сме успявали със сигурност да кажем, знаем какво се случва с тези средства. И така, ще направя и аз своя принос, за да може да се покаже повече напредък през следващите години. Господин Каер. Благодаря, госпожо председател. Вашите бележки ме провокираха да взема думата. Ако погледнем политиката на раздаване пари на Европейски съюз, мисля, че траст фондовете, попечителски фондове са един от най-солидните, най-важните стълбове. Въпросът е как се правят проверките на място в критичен момент и е, въпросът е не само какво е, печели, е, а какво и губим т.е. Е, добавената стойност на политиката на Европейския съюз е да бъде там, където Европейския съюз не може да направи нещо. Това означава, чрез, е, е, че трябва да се работи с последователни проверки. Би трябвало наистина ако следваме препоръките на, на попечителските фондове на ООН, тогава свършва нашата самостоятелна политика. Второ, какво изисква сметната палата тук и е, какво означава е, изчерпателен допълнителен контрол на средствата на Европейския съюз. Един от въпросите беше как ще се изразходват европейските пари в Афганистан, например. Дали това ще стане чрез е, попечителските фондове на Обединените нации. Това, което Сметната палата критикува в момента, тук мисля, че те нямат особено основание, но аз го наблягам на това, за да е ясно е, да се вижда в кои е, проекти на Европейски съюз колко пари отиват. Това е въпрос, е, не, е, това е една молба, която отправя Европейски съюз към Обединените нации. Тя е малко необичайна, тъй като е, е, Европейския съюз не е член на ООН като субект. Когато бях в Нью Йорк и обсъждах този проблем с, е, обвинените, с представители на ООН, мислехме по еднакъв начин с е, Сметната палата. Как да, да отидем по-далеч от това, което ни предлага системата на ООН за контрол върху разходите. Тоест, ние да, да, да излезем с нещо повече от това, което ООН предлага като контроли. Ние не можехме, тук малко иронично се изразявам, ние не можехме да, да идентифицираме. Значи бяхме критикувани за това, че не можеше да се разграничи кои е, строителни е, обекти или какво е финансирано от нас в Афганистан и какво от ООН. Кои крайпътни камъни, е, фигуративно казано. Тоест, това създаде известно взаимно недоверие – важно е да се знае каква, какво се постига с средствата на европейския дъкоплатец, вложени в попечителските фондове. От друга страна обаче трябва да помислим какви ще са последствията, ако резултатите покажат, че проверките не са достатъчни. Ще трябва бързо да се вземе политическо решение и да се препоръча под подкрепен, подкрепа на политическите фондове. Аз мисля, че това от политическа гледна точка няма да е верния подход. Трябва да видим какви проверки предлагат Обединените нации, какви контроли, дали те са достатъчни или дали е необходимо да излезем с нещо повече. Благодаря. Сега не бива да превръщаме дискусията в двустранна такава е, по принципа едните са добри, другите са лоши но тук не става дума за, за крепетни камери или, или тухли в строежите, които трябва да броим кой колко е финансирал, но също се отнася и за ивицата Газа и Палестина, където Европейския съюз чрез ООН вече многократно финансира проекти за възстановяване след разрушението на войната. Даже представители мисия на Алде пътуваха до там. Аз а, е, зная, че ни критикуват от Европейската сметна палата, че по, че по въпросите а, т.е. след критика на, на е, Сметната палата, аз изгле, е, огледах, е, прочетах внимателно текстовете, заседавах заедно с представители на ОНЕ и аз мисля, че подобрение има. Сметната палата готви конкретен доклад по европейските средства в ООН Обикновено Европейския съюз е, е, има достъп до места, до които ние директно не можем да, да стигнем или да действаме. Сега ние казваме, че би трябвало да съкретим средствата, които отиват, постъпват в ОНЕ от 3 на 1 милиард евро, не бих искала комисията просто да дава средства на ОНЕ и те да потъват някъде. Ето защо критиката, която отправя, отправя Сметната палата в това отношение е абсолютно оправдана. дадахме е, възможност на комисията сама да създаде такива попечителски фондове, но до този момент тя не е направила нищо в това отношение. Ако наистина ние сме и мисля, че е оправдано е след като сме най-големия платец е, и е, източник на е, помощ за развитие, да, да се позиционираме по-видимо в колко часа е, крайния срок отново за доклада 4 септември 4 септември е, приемането ще е на 22 септември. Други изказвания има ли или някой от... Е, може би сте малко изненадени, че малко по-бързо се придвижваме напред, отколкото сме мислили, но това е факт. Други изказвания няма. Тогава приключваме с тази точка от дневния ред. Сега минаваме на четвърта. 14, извинете, 14 е, точка. Беженския лагер Сарауи е, в Тиндуф в Алжир. Е, както казах преди малко, малко избързахме, ускорихме работата си и приключихме преди, предсрочно. Тези, които ще участват в следващата точка, все още не са тук, така че е, се налага да прекратим заседанието и ще се срещнем отново тук в 11.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

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und ich begrüße sehr herzlich von den... И така да започнем е, директно да минем на 14-та е, точка. Генерал директор, генерален директор Сърнсен е, е тук за освобождаване от отговорност. Е, нека, въпросът е как изглеждат нещата в беженския лагер в Тандув този въпрос предизвика много спорове в парламента. Вие тогава казахте, че е, сте пратили мисия в е, Хиндов, Тингов. Сега е, тя е проведена и да чуем какви са резултати. Добре дошъл сте, господин генерален директор. Well, thank you very much, uh, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря също така и на комисията ви за това, че следи темата. Всъщност, за съжаление, в случая боравим с една много продължена криза, защото 40 години вече се чака политическото решение за Тиндув. Знаете, че в Кения също има огромен бежански лагер, който е там вече 25 години с палестинци а аз имам мандат веднага да приведа пари, ако възникне криза. Изчезна звука в микрофона. Ораторът се извинява за изключилия се микрофон. И тъй не знам какво не чухте, но говоря за тази вече много Проточила се криза в Кения. Също имаме бежански лагер. Половин милион живеят в него вече 25 години. Те са от Палестина. Така че много от моите пари, вашите пари, одобрени и от Европейския парламент – се наливат заради последиците от конфликти, които няма да намерят своето решение. В конкретния случай говорим за криза в отношенията между Алжир и Марокко. Ние предоставяме помощ, но ако се от Теглим или променим нашето отношение, очевидно това ще има и политически последици. Много е сложна ситуацията. Както вече казахте, нашата мисия направи проверка през месец април. Аудиторът ни Алфонсо беше посетил вече лагерите през есента Както знаете, имаме и представителство в Алжир. Служителите пътуваха в различните лагери. Те правят и редовни проверки веднъж на всеки месец или два месеца, за да знаем какво точно се случва. Най-новата информация, мисля, че трябва да я споделя с вас, е намаляване на финансирането от други източници. Ако направим сравнение с 2011 година, ще видим, че има 25% намаление на средствата. Отново се изключва микрофона. Знаем, че бяха направени бюджетни съкръщения, същевременно американците не се включиха толкова активно, колкото очаквахме. И в крайна сметка хуманитарната помощ към тези лагери намаля с 25% в рамките на 4-5 години. Вие Сигурно знаете, че основните агенции, с които работим, са Световната програма за изхранване, ВКБ ООН. Те изпратиха писмо до всички дипломатически мисии само преди няколко седмици, за да отправят предупреждението, че при това финансиране ще трябва да се намали калорийното съдържание на пакетите с храна, които се предоставят на бежанците от няколко хиляди килокалории до 800 килокалории. И това ще започне още от езета, като през декември ще стигне само до няколко стотин калории. Призивът е отправен и към нас в Европейския съюз, защото знаят, че ние се опитваме да работим в този регион, колкото и да е трудно. Така или иначе те искат всички да положат допълнителни усилия, защото калорийното съдържание в противен случай драстично ще намалее. Писмото, освен това, говори за нарасналото напрежение вътре в самите лагери – беше изпратена дипломатическа мисия, която посети лагерите наскоро. Представителите и разговаряха с младежите и техните семейства. Цялостното впечатление, и пак това не е нашето впечатление, впечатлението на тези дипломати е същото. Те казват, че тези лагери стават все по-нестабилни, Младите на възраст 16 до 25 години имат сериозни проблеми, защото те са израснали в тези лагери и не виждат никаква перспектива. Колкото по-бързо се намери политическото решение, толкова по-добре. Моята работа не е да работя по политическата страна, но вие знаете, че сме в контакт с Европейската служба за външни действия, обясняваме им какво правим – Разговарям с приятелите ни в Алжир и Марокко. Призовавам ги да се намери решение, защото цената се плаща от младите в лагерите. И не само това, създава се нестабилност и като се има предвид какво се случва в Мали и Южен Алжир, то Достатъчно е да прочетем вестниците, за да разберем, че не е добре да има още един източник на напрежение. Като се има предвид изложеното, бих казал, че според нас ние трябва да продължим да работим на място, също така да упражняваме ефективен контрол – тъй като ние научихме уроците си от доклада на Олаф. Оказа се, че някои от столовете са превърнати в пазари. Затова ние държим на място да работи тази контролирана среда, която създадохме и която е там вече години наред наред. Освен това е важно да се работи с партньорите, да се разговаря с тях. Световната програма за изхранване, Оксфан Века Беоне, Испанския червен кръст, това са все наши партньори. Работим в непрекъснат диалог с тях. Важни са доставките, транспорта, съхранението и разпределението, разбира се, настоявахме, че храната, която влиза през пристанището в Оран, трябва да се превозва в запечатани контейнери и тези контейнери да се отварят едва когато пристигнат в Тиндуф. Ние проверяваме тези контейнери, за да се уверим, че са запечатани. От 2003 година насам, когато започнаха да възникват проблемите, сме провели 36 одитни мисии. 8 от тях на място. С други думи, ние не разглеждаме само документацията, а изпращаме екипи на терен. Както казах преди малко, собствените ни служители в Ажир пътуват до тези лагери един път или два пъти месечно разговарят с семействата, за да разберат какво се случва с храната и как се разпределя. Също така настоявахме със Световната програма за изхранване те да присъстват поне на 20% от пунктовете за раздаване на храна като посещава тези пунктове без предварително предупреждение. Би трябвало да се появяват внезапно и да извършват проверка. Разбира се, те не могат да контролират всички пунктове, но това са едни от най-проверяваните лагери в световен мащаб. До тук сме стигнали. До сега всяка година прехвърляме около 10 милиона евро за тази операция. Това е голяма операция, тъй като като се натрупат всички години, се вижда, че средствата са огромни. Много ми се искаше да излезем от тази програма, но разбирам, че ако ние я изоставим при намалелите донори, хората ще имат много сериозни проблеми. Освен тези 10 милиона евро, ние изразходваме 4 милиона за хранителните пакети. Има още 6 милиона, които се използват. Всъщност останалите 6 милиона се използват за водата, различните дейности, свързани с ежедневието така че 4 милиона за изхранване плюс 6 милиона за останалото. Това влиза в тези 10 милиона. Разговарях с приятелите ни в Алжирия, обясних им, че ние не приемаме доставките ни да се облагат с ДДС. Обещаха ни, че ще потърсят някакво решение, но до сега не са изпълнили обещанието си. Ще използваме всички дипломатически канали, с надеждата да успеем. Освен това, Ние знаем, че за местните хора е много по-добре да имат някакъв поминък да могат да продават стоката си на пазара. Но алжирските власти трудно преглъщат тази идея, въпреки това обещаха да направят нещо по въпроса. Същото е и в Кения. Бежанците в Кения ще се чувстват много по-добре, ако се интегрират в економиката, ако произвеждат добавена стойност и им се заплащат пари, така че да са независими, а не да зависят от външната помощ. Но в Нигерия също приемното правителство не проявява особено желание, защото смята, че ако хората започнат да се занимават с стопанска дейност, те никога няма да напуснат. Въпреки това редовно повдигам въпроса. Ситуацията е много проблематична. Благодарен съм ви, че следите. Много е важно да знаем къде отива помощта. Мисля, че на място сме установили стрикна система за контрол. Освен това, правим всичко възможно, за да работим заедно с тези, които взимат политическите решения но разбира се в този случай решаваща роля има ООН под егидата на генералния секретар. Те са тези, които първо трябва да направят проучване, за да установят колко хора всъщност живеят в лагерите, след това да има референдум – Имаше такъв референдум през 70-те години, но поради различни политически причини той не се проведе. Ще спра до тук, но съм готов да ви дам и допълнителна информация. Благодаря. Да, оценяваме това, че наистина много при сърце сте взели е, проблема. Това е един тежък конфликт. Искаме тук да направим така, че хуманитарната помощ да не, да не води до, вместо до решение на конфликта, да пречи на решаването му въпросът е, колко е, какъв е, е ДДС, алжирския ДДС данък. И второ, имало е 60, 36 е, одита кога са проведени те, кога е последния и колко бежанци има. Въпросът е спорен. Какво мислите вие? Има една стара оценка от 97 е, година, но междувременно в тези лагери се раждат и мрат хора. Дали наистина е, имате достъп до, до регистрите, за да знаем горе-долу с какви цифри боравим. И от е, прочетахме в едно мароканско издание, че по пазарите в е, Марокко се продава храна от хуманитарни помощи. Имате ли представа колко доколко е вярно това? Има доста слухове, че лагерите в Мали са като междинни лагери за вълни от бежанци. Доста обезпокояващо това, което чуваме. Чуваме доста слухове във връзка с тези лагери, а именно говори се, че няма възможност за свободно движение в тези лагери, че хората са принудени да се закрепостани към даден лагер. Какво знаете за този въпрос по програмата за хранителните помощи? колко души следят нещата на място и как се помага, например, на беженците в лагера Сарави да получават това, което им се е, предоставя. И какво ще кажете също така по въпроса за двойното финансиране? Благодаря. Um, um... Госпожо председател, допитах се до колегата, защото Алфонсо всъщност отиде на място. Ще се опитам да отговоря възможно най-добре, но ако не мога да ви отговоря напълно, той ще ми помогне или ще ви отговоря по-късно. Няма защо да се преструвам. Мисля, че за последен път е, посещението беше направено миналата есен. Това са посещения, които се провеждат редовно от 2003 година насам, 8 от тях на терен, но ще поискам потвърждение от служителите ни, за да получите точните дати. Ставката на ДДС. Това също трябва да проверя. Доколкото си спомням, беше около 11, 15%, но пак не съм сигурен, за това ще ви дам информацията допълнително. Мисля, че е 15%, а не 22%, както в Европа. Ставката е по-ниска, но важният въпрос е защо се прилага. Алфонсо обяснява, че това възлиза на около половин милион евро годишно или 5% от цялата помощ. Все пак по-добре да ви изпратя конкретните цифри по-късно, а за броя бежанци, то този въпрос е свързан с въпроса за референдума. Водихме разговори с ВКБО. Не, те отговарят за бройката и за това нееднократно сме ги молили да направят преброяване, но всеки път се натъкваме на липса на резултати. Оказва се, че за тях е трудно да организират преброяването. Цифрите, които се споменават, са най-различни 175 000 понякога в доклада на Олаф. Цифрата е 90 000. И до сега ние сме работили горе-долу с идеята за тази бройка. Не мога да ви кажа дали има повече или по-малко бежанци, но така или иначе в тези лагери ръждаемостта е доста висока. Не толкова колкото в Нигер, но пак е доста висока. Доста хора също така се опитват да напуснат лагера, не че всички успяват, има сериозни ограничения на пътуванията им. Попитахте дали сме откривали какво се продава по пазарите и дали то не е от помощта. Разбира се, ние не можем да проверим всички пазари, но служителите ни правят проверки на място, казах ви, по един-два пъти в месеца, в Лаун, в Дакла, в останалите лагери – Сигурно знаете, че четирите района на лагера носят имената на градове в Западна Сахара. Не изключвам възможността нещо от храната да е попаднало на пазарите, но поне ние не сме видели никакви следи от това. Програмата за изхранването така или иначе има инструкции те би трябвало да правят проверки, освен това в Тиндув, както ВКБОН, така и те имат представителство с всички необходими служители. Не мога да ви кажа колко точно, но поне 20. Точната информация предпочитам да ви изпратя по-късно за да знаете кои са тези, които работят на място. Говорихте за двойно финансиране. Всъщност, точно това проверяват аудиторите ни. Имаме достъп до счетоводната документация. Ние се водим от изискванията ФАФА, но така или иначе, ако ако подозираме, че има злоупотреба, искаме да ни се представят документите, като и двете страни имат интерес да се избяга двойното, от двойното финансиране, когато това е възможно. Правим всичко по силите си, за да го избегнем. И последното, за което попитахте, е нестабилността. Самият аз бих бил много очуден, ако ми кажат, че младежите от тези лагери не излизат от лагерите през нощта, не се сприятеляват с разни други фракции – Ясно е, че когато хората в лагерите се чувстват нещастни, когато нямат перспектива, особено ако говорим за млади мъже, не се знае какви идеи ще им хрумнат. Затова ние трябва да поставим кризата в по-широк контекст, но това, което се прави, не може да продължава до безкрай. То не дава решение. И при липсата на решение все пак ще е по-добре според мен да продължим да помагаме. Благодаря. Благодаря много. Всички заинтересовани страни желаят да се стигне до решение, разбира се. Сега колегата има думата. Госпожа Яла Сендер, благодаря. Темата ни е позната. Освен това, можем да направим сравнение и с други лагери и примери, в които комисията извършва своята хуманитарна дейност. В този случай говорим примерно за 90 000 бежанци. Можем да направим сравнение с лагерите в Кения и Палестина, за да ни стане по-ясно за какво точно говорим. На второ място, ние имаме и информацията от мароканска страна. Вие сам казахте, че при тази тъжна ситуация всъщност политическия конфликт продължава и до голяма степен за това е виновна и ажирската страна. Достатъчно е да проследите публикациите в Марокко и също така ежеседмичната информация, която се оповестява. Има две страни, които са важни и Сахрави с жертва и на мароканската и на алжирската страна. Но така или иначе, това е част от политическата война срещу Алжир. За това ми се струва, че е добре ние да посетим и двете места. Да разговаряме с групата приятели на Марокко в Европейския парламент. Така или иначе, ние трябва да чуем и двете страни. Това е най-малкото, което можем да направим, за да знаем какво точно се случва на място. Мисля, че ние можем да посетим и двете страни и да отидем на място в самите лагери, където са тези съхрави. След това в моя район ще дойдат 147 деца, 5000 от тези лагери на Сахрави. Децата идват в Испания, е, за да прекарат лятото при нас. Знаете, че лятото в лагерите е наистина ужасяващо. можем да разговаряме и с семействата, които приемат тези деца. Но те приемат децата на добра воля. И наистина това не може да бъде, както вече беше казано, постоянното решение. Струва ми се обаче, че трябва да сме особено внимателни. Ето, казахме, че младежите сигурно излизат от лагера през нощта, но ние трябва да го проверим, не само да говорим за това. Ето какво се случи в Тунис наскоро. Вие знаете, имаме и конфликта в Украина. Мисля, че всъщност доста повече младежи участват пряко в джихада на ИДИЛ. Но не бива само да говорим, аз искам да видя доказателства и да се види какво се случва на ивицата Газа, какво се случва в Кения, но не може да се говори с слухове. Трябва, ако се говори за липса на стабилност в тези лагери, да ни се дадат конкретните данни, защото Европейският съюз налива много пари и накрая ни се казва, че има нестабилност и хората в тези лагери са също нещастни. Затова, като говорим за нестабилност, нека да се обърнем към Европол, към всички, които могат да ни помогнат, да ни се каже, кои са тези лица, които причиняват нестабилността, с техните имена. Важно е да можем да направим и сравнение между различните територии. Необходимо е да бъдем много стрикни и не само да хвърляме вина. След това за двойното финансиране. Аз също мисля, че трябва да се разговаря с ООН и с отговорния комисар – защото този проблем го има не само в лагерите в Западна Сахара, изобщо го има при финансирането на ООН. Когато имаме ООН и Европейския съюз, става невъзможно да се проследи как точно се харчат парите. Нека бъдем честни. Може би е възможно да се помисли за някакъв нов чудесен регламент. Вие, госпожо Гресле, имате големи способности в това отношение, но така или иначе не бива товара да пада върху нещастните съхрави, които си имат достатъчно проблеми. Има и други проблеми, като Гибралтар. Аз очаквах Европейския съюз да реши проблема, но не го направи. Следователно ще трябва сами да си го решим. И тази тема тук е много сложна. Вчера говорихме за ромите, например. Казахме, че трудно се идентифицират различните групи. Ето и тук нямаме точна бройка. Освен това има сателитни лагери, но ние трябва да можем да направим идентификацията. Същевременно го има политическия проблем с Марокко. О, не, не прави преброяването, защото нито Марокко, нито Ажир позволяват то да се извърши. Те нямат интерес от него. Можем да разговаряме с мароканците, очи в очи можем също така да призовем Алжир – за по-голямо внимание, за да не се стигне до увеличено напрежение. Можем да говорим за преброяването. Знаем, че ситуацията на Сахрави е критична. Както вече ви казах, всяко лято при нас идват деца от тези лагери, за да им помогнем – Каза ни се, че се отпускат по 10 милиона евро, 4 за изхранване, 6 милиона за вода. Искам да попитам колко се харчи в Кения, в Палестина. Нека да направим сравнение и да видим дали са направени грешки. Но нека не се водим само от някакви слухове и подозрения. и това, което се говори от Марокко против Алжир и обратното. Комисията вече обясни, че се правят проверки, че вече са натрупани стотици хиляди като помощ. Но ние искаме да помогнем на тези хора, които са в сериозна хуманитарна криза. Иначе, ако говорим за своята визия, нека направим сравнение, госпожо председател, с други места, където се наливат пари с отворени шепи. Нека все пак има по-голяма пропорционалност. Това е моята кри... Е, критика, госпожо председател. Нека има повече контрол но не може да има повече контрол, отколкото помощ и да се водим само от слухове в какво са се превърнали тези лагери в Западна Сахара. Погледнете Тунис, Либия, където отпускаме много по-голяма помощ. А сега, ако в лагерите на Сахрави някой младеж излиза през нощта, то нека за това се говори конкретно. Сега не искам тук да сочим е, е, хора, които са виновни, да разпространяваме слухове. Просто един конфликт, е, който е вече на 40 е, години, за нас е важно връзка с този конфликт да видим какво се случва с помощта, която предоставяме, а не да се озовем на едната или другата страна от барикадата в този конфликт. Въпросът е парите, които ние даваме, дали стигат до тези, до които трябва да стигнат. Това е, а не да сочим кой е виновен и кой не. Искам само да кажа, че Очевидно е добре, че тематизираме по този въпрос. Вече колкото до е, средствата, този спад от 2000 до 800 или колко калории, все пак е, предоставяме е, помощ. Това, което ни вълнува нас да е, отстояваме и да защитаваме фондовете на Европейския съюз. Ето защо аз е, така давам ухо и на слуховете, не защото вярвам на тях, но ми се иска да, да направя свой извод за нещата. Не искам обаче в този смисъл да попадам в един или друг лагер. В този смисъл отговарям е, и на колегата Аял до известна степен. 6 милиона евро за вода и е, бих искал да зная къде са отишли те. Зная, че е трудно доставката на вода в пустинята, но ако можете да кажете няколко думи и за тези 6 милиона, ще съм ви благодарна. Да не забравите и въпросите на колегата Айала. Perhaps uh, uh, just one word, uh, maybe I was misunderstood. Съвсем накратко. Първо, да кажа, че явно е имало недоразбиране. По никакъв начин не твърдя, че в тези лагери е, е, се разпространява идеологията на Алкайда. Но това, което със сигурност е вярно, е, че има много голямо разочарование, много голямо напрежение и всички ние добре знаем, че по някой път млади хора в такова положение могат да повярват на някои идеи. Второ, за сравнителните цифри с Дадаб, Кения, с удоволствие ще ви ги предоставя. А, също за Палестина, може би е добре да се сравнят няколко такива продължителни кризи. В тези случаи броят, цифрите са много високи. 10 милиона са 10 милиона, да да, 50 милиона всяка година за палестинските лагери се намаляват средствата, защото се прехвърля отговорността в, в, Гедения. Тъй или иначе, по-настоящем има само три, три източника на средства за лагера, за който говорим. Съединените щати, Европейския съюз, чрез ЕКО и Испания. Италианците наскоро се оттеглиха, останалите нации, които допринасяха, също се оттеглиха малко по-рано, така че е, доста е трудно с финансите. По 6 милиона. Най-голямата част от тях отиват за вода и канализация. Тоест, а, а, чешмите да функционират, а, да се транспортира вода и да се предоставят възможности за поддръжка на хигиена, туалетни и прочие, за да може хората да не се разболеят. А след това поправките. Една част от 6 милиона отиват за тях. А, има множество камиони, които трябва да се ремонтират. Един камион, който се кара в пустинята, се а, преглежда от механик всеки два месеца, така че, защото иначе просто се разваля. Това е част от а, ежедневните а, разходи. Е, с удоволствие ще ви предоставя по-подробна информация за тези 6 милиона. Е, със сигурност е добре да я знаете. Да, ние сме готови този преглед е, да видим този преглед на конфликта във всички тези години, по-нататък може би ще е добре да ни предоставите екземпляр знае, че ситуацията е трудна и предвид е, кризата в световен мащаб, е, тежестта върху бюджета се увеличава допълнително, но въпросът е дали можем да решим конфликта. Дали посланика от е, Марокко, посланика на външната служба в Марокко също не трябва да положи допълнителни усилия. Госпожо Грейсли, точно това им казваме. Е, напълно съгласен съм с вас. Е, това обсъждаме и с службата за външна дейност, а именно, че трябва да съберем усилията, че трябва да подкрепим усилията за посредничество е, на ООН. Е. В крайна сметка нито една от двете страни няма интерес да продължава тази ситуация. Така че да се надяваме, че ще бъдат предприяти някакви допълнителни стъпки, ние настояваме за това. И още един коментар по естеството на продължителните кризи. Необходимостта да, да се справяме с последиците от тези кризи блокира много голяма част от нашия бюджет. Това трябва да е бюджет за спешни ситуации. Именно заради това работим с Генерална дирекция развитие и ГД не за а, дългосрочни програми, които да поемат училищата, здравните центрове и като цяло по-дългосрочните развития. Това е на границата между развитието и хуманитарната помощ. И това е единствената ми възможност аз малко да се оттегля, за да се делим повече средства за други и катастрофи. Непрекъснато се на тъкваме на същия проблем връзката между хуманитарната помощ и политиката за развитие. Малко остава от е, хуманитарната помощ, която да бъде пренасочено. Но така или иначе, е, колегата Аз ще е, Благодаря, госпожа председател. Този въпрос е един от принципните въпроси. Мисля, че трябва да се говори не само за размера на финансовата помощ, но и за определени принципи. Директорът заяви, че трябва да се раздели този въпрос от политическите въпроси. Ако поступим така обаче, никога няма да намерим решение. Въпросът с бъженците е тясно свързан с политическите въпроси. Службата за външна дейност е част от Европейската комисия и нейната задача е да провежда съответните преговори с ООН. Но тук не трябва да се занимаваме само с този въпрос, да говорим за съвсем технически въпроси, а именно да има яснота за броя на жителите на всеки един лагер. Всеки път, когато получаваме такъв доклад, да има преглед на доклада с оглед на броя на хората. Няма желание да се разреши въпроса, защото ние продължаваме да предоставяме финансиране. Точно както и навсякъде другаде по света. винаги се намират някакви вратички за измами. Така че трябва да положим повече усилия, за да убедим Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност, както и другите институции, да направят така, че да се работи въз основа на допустим брой беженци в тези лагери, за да знаем какво ни трябва, за да гарантираме 800 и 400 или колкото са необходимите калории за, вся, за всеки човек, живеещ в тези лагери. Благодаря. Well, we have right now... Броя, с който разполагаме сега, се приема от всички партньори, от всички агенции на ООН и той е 90 хиляди. Това е броя на хората. Всички се оплакват, че не са имали възможност да проверят броя едно известно време, но никой не е поставил под съмнение факта, че това е приблизително добър разчет. И така, като се вземе предвид тази цифра, този брой хора и намаляването на средствата, агенциите ни казват, че със сигурност ще спадне хранителната стойност на пакетите храни. Още това лято и след това в последствие през есента и към края на декември ще се стигне до хранителни пакети от 400 калории. Това е. Няма, аз, аз не си измислям тези цифри, нямаме на разположение а, капацитет а, за преброяване на напълно всички жители на лагера, но това са разчетите. А, разполагаме с е, механизми за проверка и няма никакви признаци за каквито и да било измами. Уверявам ви, че ако имахме каквито и да било подозрения, щяхме да сезираме Олаф. Работили сме с Олаф и по-рано и имаме опит. Мога да ви уверя, че всеки месец ходим в лагеря, за да проверяваме нещата на място. Ер, e, Сендер, Sender за да уточним нещата. Госпожа Сандес каза, че имаме 175 000, обаче сега се твърди, че са 90 хиляди. Има хранителни продукти, които се изпращат на пазарите. Вие няма как да знаете точно каква е ситуацията, защото не винаги сте там може би има ситуации, в които се доставят храни, които обаче в последствие се продават на пазарите. Тоест, храната реално не стига до беженците. Това е моето заключение от днес. Трябва да сме по-точни за бъдеще. Дали имаме 90 хиляди? Колегин Аяла Зендо, питам. Госпожа Яла Сендер, аз вече казах, че това е от преди доклада за лагерите и сателитните лагери, но така или иначе намалява помощта, намалява и калорийното съдържание в хранителните пакети и ние трябва да помогнем. Но ми се иска да се спра на нещо друго, то е свързано с толкова дълго проточилата се криза. Интересуваме количественото отношение между хуманитарната помощ и помощта за развитие. То би било доста красноречиво. От една страна имаме и хуманитарната помощ, от друга страна помощта за развитие. Вие казвате, че често много трудно може да се вземе решение ако комисията реши в тези лагери да се използва хуманитарната помощ, но и помощта за развитие, нещо, което е логично, нещо, което мислим за момента и за Палестина, за Кения не знам. Нас не работя толкова за лагерите в Кения. Та, може би, тук ще стигнем до съгласие, защото помощта за развитие е много по- обилна, дори и за страни, където няма такива проблеми. За това е хубаво да ни кажете какво е количественото съотношение. От друга страна, трябва да се борим с измамите и тези, които се водят от личните си интереси. Да не говорим, че има и марокански интереси. Ще ви напомня за доклада на Олаф от преди 8 години. Може да са 8, може да са повече, но наистина нека обсъждаме въпроси, които са далеч по-важни, защото ако само говорим за тези злоупотреби, ние всъщност няма да говорим за други случаи, в които се харчат милиарди, но там са намесени интереси на държави членки. Така че нека не говорим само за измамите, когато се позоваваме единствено на слухове и подозрения, а проверките на място го опровергават. Госпожо Гресле, може би има други интереси в случая, които не са ни обяснени. А самата мисля, че нашата комисия трябва да помага на реалните, защото вече месеци наред се казва, че всъщност няма доказателства за измамите. Какво точно търсим тогава, госпожо Гресле? За какво става дома? Аз искам да знам какво искаме да установим в случая. Защо комисията за бюджетния контрол се занимава с това, а не с въпросите, където наистина имаме основания за подозрения. Нима само ще се водим от слухове и от това, което се пише в мароканските медии. Това искам да знам. Какво търсим точно, госпожо Гресле? Освен това ме интересува каква е цената на тези проверки. Колко струва този контрол върху 10 милиона евро? И контрола над хора, които буквално умират от глад. Но ние се водим от това, което ни казват мароканците, от слуховете, от подозренията. Е, тези 10 милиона със сигурност не са на небесна, те са минимума, за да може да се оцелее. Ако вие не искате да се предоставят, кажете го направо. Няма да им даваме вода, ще им даваме много малко храна и да започнем да обсъждаме нещо друго. Да, възприятията са различни. Последнията неделя, сега от гледна точка на моите е, денакоплаци, 10 милиона в, за 40 години стават страшно много. 400 милиона. Това е последващо освобождаване от отговорност, възоснова на разговор с генералния директор Сърнсен, който ми каза, че ще проведе мисия в Тиндов, за да на... видят на място какво се случва и това е смисъла на сегашната среща с генерален директор Сьоренсен, за да ни каже именно какво, какъв е резултат от тази мисия и тази среща смятах, че ще е важно за всички. Аз бях го чула това преди това, но има много изменения в е, доклада за отговорност, които бяха направени. Затова исках е, с двете страни да направим една, едно последващо заседание и обзор. Но Смятам, че е важно, макар че малко хора присъстват, вече много сигурно вече са в вакансия. Имате ли обаче информация или да споменете лица, хора, които са открили, злоупотребили с фандове, споменавали са тези хора и имали. ли гаранция тези хора да бъдат е, да бъде прекратен достъп на храна до тях. Съвсем накратко опитахме се да изследваме този въпрос. Разгледахме картата на мястото, ужасяващо положението колония, от колониална гледна точка. Марокко притежава част от територията. и е много трудно да се а, е, отреже а, е, региона и да се е, спре конфликта. По отношение на лагера, той се намира на сред пустинята. Невъзможно е да се развива каквото и да било около него. Говорихме за хората, които се борят с живота там трябва да има защита на парите на дънакоплатите. Има големи а, военни мисии и те струват много. Помислете си колко по-скъпо е да се изпрати а, самолет. Е, така че е, необходимо е да се помогнат тези хора по някакъв начин и това трябва да стане на политическо ниво. Не е съвсем ясно точно как стоят нещата. Някаква част от средствата е за храна, друга е за други неща, но трябва да се окаже натиск да се намери политическо разрешение. Защото от човешка гледна точка е ясно, да, трябва да помогнем на тези хора, защото те са изправени в такава ситуация, в която имат нужда от помощ. Но те имат нужда и от политическа подкрепа. И на Марокко се оказва натиск да измести хората, да ги презасели в зона, в която конфликтите продължават. Трябва да се намери някакво политическо решение с Марокко, за да има конкретни мерки. Не може просто тук така хората да бъдат изоставени. Европейците през последните няколко стотин години се занимаваха с колонизиране на тези части на света. И сега се налага да се предостави хуманитарна помощ. Цената не е особено а, висока. Трябва да се намери начин да се контролират а, средствата за да може да се а, види какво се използва и какво не се използва. Трябва да е ясно, че положението е трудно да се контролира. Трябва да се изпратят допълнителни инспектори, ако искаме повече информация, но това ще струва също някакви средства. Затова трябва най-вече да наблегнем на политическия натиск да се намерят решения. 90 хиляди души, тези хора ще бъдат в това положение още доста време. Не мога да ам, намеря каквото е да било друго възможно решение тук, освен политическото. Така ще се помогне на, на е, данакоплатите и на хората там, на място. Може би е добре да коментираме по цената на контрол. Думата има генералния директор. Just mention an example, uh, the fact that we have... Бих се върнал на конкретните цифри, но нека първо да дам факта uh, за пример, че в Алжир имаме едно, един офис с един служител, един асистент, една кола. Това струва 300 хиляди годишно. Ние не сме единствените, които контролират. Искаме информация от а, програмата за храните, имаме, искаме информация от ВКБ ООН. Тоест, всъщност, контрол се осъществява. Даже много повече отколкото се осъществява, когато става дума за доставките ни в Сирия, където осъществяването на контрол е толкова по-трудно. И така има контрол извън Сирия, преди влизането на камионите, проверяват се нещата, разпитват се е, превозвачите, на контролът е много по-слаб, а рисковете са много по-високи. Вашия конкретен въпрос, госпожо председател, по въпроса за и имената. Много пъти сме искали информация за това, дали тези хора са участвали в разпределение на храни и отговорът е не. Те знаят за кого говорим и а, тези хора просто не участват. Благодаря. Ja, vielen Dank. Die Kollegin Ayala Sender wollte noch mal. Благодаря. Колегата Яла иска отново думата. Си. Е, Наистина, Исках да кажа, че ако сега решим да проведем одит на цялата хуманитарна помощ, нека направим сравнение между хуманитарната помощ и помощта за развитие. Със сигурност бихме могли да се организираме така, че да осъществим този контрол. Ако това се направи, трябва да е ясно каква ще е целта, тъй като целта не е само да бъде доволен да накоплатеца и да го ощастливим, ако има някакви огризения на съвестта. Ние така или иначе се опитваме да помагаме, както вече ви казах, приемаме при нас децата от тези лагери, Опитваме се да работим и с Марокко, и с Алжир, но би трябвало да знаем каква е целта, ако ще предприемаме някакви действия като комисия. Да се знае защо се извършва контрола, защото този контрол може да е по-вреден, отколкото това, което целим с хуманитарната помощ. времено има много предложения за изменения при освобождаването от отговорност. Това се дължи и на вашето настояване. Но ние сме политически лица, ние не сме счетоводители, може би трябва да се види, ако има такава информация, откъде идва тя. Откъде получаваме нашите данни за Западна Сахара. За това сме тук. Ние не сме тук, за да извършваме счетоводна работа, а, а за да видим политическите теми. Иначе имаше много изменения, вие ги искахте, но тези изменения при освобождаването от отговорност, разбира се, не падат от небето. Добре е да се проследи откъде идват тези информации, какви са тези офиси на място, прословутите офиси на място и доклада, който споменах на Олаф от преди 8 години. Но ми се струва, че тук имаше друга причина, която предхождаше освобождаването от отговорност. А на мен ми се струва, че трябва да се водим от идеята, че това са хора в една наистина крайна хуманитарна ситуация. Ако вие искате да им спрем помощта, то направете го, но нека ви напомня и за Сирия, и за Украина трябва да се знае как помагаме всъщност. Защото Европа носи своята вина и това също трябва да се обясни. Защо правим определени неща? Also ich möchte nur mal daran erinnern, dass das, was Sie gesagt haben, stimmt ja nicht. Der Bericht des Olaf wurde erst dieses Jahr uns Само да припомня, че това тази година стана достояние за нас. Преди не беше познато на никого. Може би вие може си позволите да пренебрегвате информации за сигнали за финансови злоупотреби и измама, но аз не мога да си го позволя. Сега е, доклада мина с е, своите изменения, получи одобрението в пленум, гласувах, но бе в пленум. И сега трябва да освободим от отговорност е, тази програма. Това беше целта на занятието днес. Генералният директор беше достатъчно любезен да дойде тук, за да отговори на мои и на ваши въпроси. Аз благодаря, наистина му благодаря. Виждам, че сте на списъка за повишение, така че ако не се видим вече в това качество, ви качество, благодаря ви за всичко. Бяхте един добър и надежден партньор, с който работихме добре Надявам се, е, пътищата ни се кръстосали по, по други поводи, но наистина работих много добре. Желая ви успех в следващия пост. Здраве, разбира се, и всичко, всичко най-хубаво. Благодаря отново най-сърдечно за всичко, което правихме заедно и което вие правихте за нас. Отново желая ви успех на новата позиция. Well, much, uh, uh, Just... Благодаря, госпожо председател. Само една дума аз е, много вярвам в е, това, което казват хората, а вие сте гласа, вие сте представителите на, на, на, на народа, така да се каже. Е, останете такива, бъдете такива каквито сте, аз съм с вас. И това е края на публичното заседание. Сега за 30 минути ще проведем заседание на координаторите. Моля всички, които не нямат работа тук, да напуснат залата бързичко и безшумно, защото разполагаме само с 30 минути. Благодаря ви, желая ви хубава вакансия и приятни на прекарване на лятната вакансия.